Както знаете, в е, сряда сутринта, след представенето на програмата на българското председателство от министър-председателя Борисов, ще се проведе първия дебат за бъдещето на Европа. Там ще участва министър-председателя на Ирландия. Много важен дебат. Първия от поредицата с министър-председателя в центъра на дебата ще бъде бъдещето на Европа, за да имаме по-спонтанен дебат, в който да участват всички. Взе се решение за нов формат, в който да има автентични, спонтанни изказвания, така че всички депутати, които искат думата да я получат и да се изкажат. Не всички ще могат да вземат думата но ще се опитам да спазвам в максимална степен балансирано, за да могат политическите групи да участват. Благодаря на министър-председателя на Ирландия за това, че прия участие в тази новаторска форма. Откривам заседанието. Протокол от заседанието на 14 декември и текстовете са ви раздадени. Има ли наблюдения? Протоколът се счита за прият. Във връзка с оставката на господин Юсил Шуристия